Подновявам заседанието. Съгласно дневния ред, предстои да преминем към кратко представяне на няколко доклада. Първият от тези доклади е свързан с Европейския съюз за отбраната. Давам думата на господин Паец за 4 минути. Той е докладчик. Благодаря много, уважаеми.